Председателят. Благодаря. Дами и господа, моля, заемете местата си, за да продължиме нашата работа писмена декларация 49 от 2011 година за а, фиксиране времетраенето на транспорта на а, животни в Европейския съюз до 8 часа. Тази декларация бе под, подписана от мнозинството депутати, и ще бъде публикувана в текстовете на а, сред текстовете на председателството. Давам думата на господин Шлютер по тази тема. Благодаря. Дан Йоргенсен, Павел Йост, Тесте Деланге, Андрея Дзанони е, работиха заедно с мен. Благодарим всички, които подписаха декларацията. комисията преди 8 години заяви, е, че трябва да се създаде натиск за намаляване на е, времето за транспорт. Ето, направихме го. Един милион хора се подписаха от една петиция, организирана от колегите. Повече от половината парламент я подписа, няколко министри. Сега, господа от комисията, ето ви политическия натиск, изгответе законодателство. Господин Йоргенсен, благодаря. Двама комисари се явиха, че ще има, ще се предложи ново законодателство в тази област. Обещаха ни го, но подобно законодателство не е прието. Мисля, че комисията не трябва да отлага повече нещата, защото нашите граждани очакват това законодателство. Сега